Благодаря, колеги. Сега преминаваме към обяснение на ВОД. Започваме с доклада Данжан. Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана. Господин Ханан има думата за една минута. Мистер Ханан, please. Господин Ханан, заповядайте. Господин Ханан. Даниел Ханан, заповядайте. Благодаря ви. Една минута, кубе. Благодаря, много странна идея. Длъжни сме да осъществяваме външна политика колективно, че нямаме влияние в международен план, независими. Да вземем за пример Норвегия, 5 милиона души население, но дипломатите им са активни на всеки континент. Те договориха мирното споразумение между Южен и Северен Судан. Те работят в Източна Азия, Шри-Ланка. Не смятате ли, че една голяма страна би могла да има въздействие върху световните дела в Обединеното кралство. 63 милиона души, морска страна, дълга история и традиции в областта на индустрията и търговията. Мисля, че като четвъртата економика бихме могли да имаме някаква външна политика. Председателката прекъсва. Госпожа Гил има думата за една минута. Благодаря, се въздържах при гласуването на доклада. Въпреки, че съм съгласна, че трябва да видим по какъв начин да засилим сътрудничеството ни, за да бъде общата политика в областта на сигурността и отбраната на Европейския съюз по-ефикасна, но бихме искали Обединеното кралство да е по-силно ангажирана. Но когато това става извън НАТО и когато се дублират действия, които са обхванати вече от НАТО, аз не мога да подкрепя подобни решения, защото това ще означава да харчим повече пари срещу по-малко световно влияние. Докладът е, разглежда доста въпроси, които са от особена важност, е, които трябва да бъдат разгледани, е, когато държавите членки обсъждат ОПСО през месец юни. Ние трябва да дадем добавена стойност, да използваме ограничените ресурси по най-ефикасен начин. Благодаря ви много. Следващият оратор е господин Полчак. Благодаря, госпожо председател. За разлика от някои колеги, аз съм на мнение, че ОПСО наистина трябва да е колективна политика, която да обединява всички държави членки. Трябва да сме сплутени и да имаме единна политика. Така, според мен, сме по-силни, отколкото която и да било отдана държава членка. Въпреки мнението на колегите, мисля, че това дава възможност на Европейския съюз да говори далеч по-убедително в международен план. И още нещо във връзка с политиката на отбрана. Особено сега, когато говорим за припокриването и силите на НАТО, НАТО, разбира се, не може да следва единствено политиките на ЕС, но от случващото се в Украина виждаме, че ни трябва ясно решение. Господин Яр. Благодаря. За мен въпросът не е дали Европейския съюз трябва да дава по-голям принос към общата външна политика, политика за сигурност. Аз мисля, че Европейския съюз трябва да направи повече. Ако се огледаме по света, ако погледнем отвъд границите на Европейския съюз, не можем да не си зададем въпросът дали ситуацията е станала по-стабилна. Не, мисля, че стабилността е намаляла. Очевидно имаме нужда от обща политика за сигурност и отбрана. Аз затова аз гласувах за този доклад Надявам се, че в преговорите с съвета и комисията ще успеем да постигнем добър резултат, тъй като е много важно да нямаме дублиране на структурите. И ако държавите членки искат да работят заедно с комисията, можем да разработим такава обща политика. Господин Луф, една минута. Благодаря. Преди една година аз за първ път като нов депутат бях тази зала, когато се искаше налагането на санкции върху Русия. Някои искаха дори да се а, мине към военни действия спрямо Русия. Аз не бих искал а, това да е, е така, да имаме армия Днес гласувахме по ОСП и гласувахме за финансиране на Европейска армия, за военни изследвания на Европейския съюз, за данъчни стимули за фирмите, които финансират европейската отбрана, както и способността Европейският съюз да използва безпилотни самолети. Това превръща Европейския съюз в по-опасно място. Затова аз гласувах против. Аз не считам, че Европейския съюз трябва да има правото да води войни срещу други държави. Благодаря. Преминаваме към следващия доклад. Доклада на Кукан и Тарант. Финансиране на общата политика за сигурност и отбрана. Давам думата на госпожа Гил. Благодаря. Наистина съм съгласна, че е необходимо общо да се преработи, особено от гледна точка на ресурсите си. Трябва да има по-добра ефективност и рентабилност на мисиите на ОПСО, да се види как държавите членки могат да обединяват и споделят основните ресурси и способности, така че мисиите да се изпълняват по-бързо и ефикасно, а външната политика да е по-убедителна. По-доброто споделяне на ресурсите означава, че можем да допълваме това, което вече се прави другаде, като например в НАТО няма защо да дублираме усилията си. Приветствам идеите за обединяване на способностите. Същевременно трябва да помислим и за стимулите. Благодаря ви, господин Кели. Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да кажа, че преди 5 години не говорихме много за сигурност и отбрана, но с оглед на събитията в Украина и на месата на Русия, много страни промениха мнението си и преразглеждат въпроса. Същото въжи и за Европейския съюз. Ето защо гласувах заедно с групата си за доклада, с изключение на член 2. Ние се въздържахме защото там се говори ясно за милитаризъм. И като представител на неутрална страна Ирландия бихме искали да си останем неутрални и затова се въздържах. Колеги, ако не видя участни депутати, които са в списък, а не са в залата, няма да им давам думата. Сега давам думата на госпожа Гил по капацитет за сигурност и отбрана в Европа. Благодаря. Аз имам безпокойства, свързани с ефикасността на мерките, които се предлагат в рамките на ОПСО. Аз вече изразих мнението си по подобен начин и по други доклади. Но се засягат някои важни въпроси, и те трябва да получат внимание по време на срещата на върха на лидерите на Европейския съюз, посветена на въпросите на отбраната. Всичко това е важно за гарантиране на сигурността ни, но често на това се гледа като нещо за далечното бъдеще. Ние сме доста изостанали от стратегическото използване на космическото пространство в защита на интересите на нашите граждани в световен мащаб. Най-сериозната заплата за националната ни сигурност са кибернападенията, но това почти не получава внимание в Европа. Благодаря. Господин Марек. Благодаря ви. Ако наистина искаме да направим нещо за общата си сигурност, а има неща, които можем да направим единствено заедно, то трябва да бъдем единни, когато говорим в НАТО. Повечето от държавите членки са и членки на НАТО. Но за каква обща политика говорим, след като 7 години след руската агресия в Грузия Грузинските ни приятели са все още извън НАТО. А през изминалите 7 години се оказа, че не сме единни по този въпрос в НАТО. Би трябвало да се създадат някакви институции, които да правят наистина политиките ни едини, а не единствено да се създава погрешно впечатление. Благодаря. Благодаря ви, колеги. Следващия доклад щеше да бъде за напредъка на Турция, но ние го като гласуване. Единствено господин Кели е останал от тези, които се бяха записали за обяснение на вота. Благодаря ви, колеги. С това приключваме обясненията на гласуването. Ще предадем протокола за следващото заседание и ако няма възражения,